Bonjour. Bonjour tout le monde. Good morning. Buenos días. Vamos a, vamos a iniciar nuestra sesión esta mañana. Добро утро на всички. Нека да започнем с нашето заседание. Искам да ви съобщя, че президента на Белгийския сенат, колегата Питер, За съжаление не може да присъства, защото в момента в Белгия се провежда провеждат се преговори от един месец за създаване на правителство. И ние се радваме за това. Искам същевременно да благодаря на колегата Вилите Майер, който ще замести Питърс. това той е взел място тук отпред с нас. Това ще е едно интересно заседание, също и поради гостите, които ще говорят пред нас и с които ще имаме възможност да обменим мнение. Най-напред Искам да дам възможност на работните групи да представят резултатите от вчерашната си работа и искам също така да кажа, че ще бъдат раздадени формуляри, когато искате да вземете думата, моля, запишете се във формуляра. Става дума за коментари, по изложението на Летарн и по изложението на господин Барозо. Аз имам намерението след това при обмена на мнение да процедираме последния начин – да знаем кой ще говори предварително, за да знаем дали имаме 10 или 15 човека и да разпределим съответно справедливо времето за изказване. И така, сега работните групи имат думата да представят резултатите. Най-напред искам да поканя докладчика на работна група 1 Темата беше каква, какъв начин, какъв растеж, какъв вид растеж и заетост предвиждаме за Европа в бъдеще. Тази работна група работи под ръководството на Мигел Портос и Мария Рена и докладчикът е Бруно Тойвенс. Моля колегата да дойде напред и да представи резултатите от работата на работната група. Ако желая, може да вземе място отпред на полта. Микрофонът е включен, може да започнете. Meneer de voorzitter, geachte collega's, ik ehm, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз ще се постарая да ви представя този доклад. Ще говоря отчасти на френски, отчасти на холандски. Както вече разбрахте, става дума за вида растеж, който ние си представяме за бъдещето на Европа. В рамката, в рамката на Европа на стратегията 2020 и периода след 2011 година се вижда, че ще ни трябват все повече работни места и могат да бъдат създадени все повече работни места. Това означава, че трябва да се заемем повече с социалните аспекти. Предложих на работната група да осветлим различни аспекти в дебата, например въпроса за зелената економика и стимулите за нейното развитие и економиката, базиране на знанието. Тук става дума за по-силното включване на младежите и на хората на 50 години. Освен това, трябва да осигурим европейския социален модел и обществената орган... отговорност на големите предприятия трябва да играе една основна роля. Това става, тук става дума за мултинационалните компании. При дискусията бе подчертано, че е важно да намерим баланс между, между публичния, обществения бюджет и освен това трябва да посредстваме да поощряваме конкурентоспособността ни. Вижда се, че правителствата трябва да прегледат и да управляват своите разходи, за да намалят бюджетния дефицит. Разходи за кризата са лошо решение. Освен това, пледирахме за това да се намалят публичните дългове и спестяванията трябва да се вложат в предприятията, за да могат да се намалят разходите за заплати. Други колеги обаче смятаха, че мултинационалните компании мислят прекалено краткосрочно и се ориентират по краткосрочните печалби. Мултинационалните компании понякога имат по-големи приходи от брутонационалния продукт на държавите членки. До момента сме се занимавали, имаме само доброволни обещания, които обаче могат и да не бъдат изпълнени. Държавите членки трябва да помислят по какъв начин отговорността на мултинационалните компании трябва да бъдат реализирани и да станат по-обвързващи. Освен това е важно да осигурим достъпа на малките и средни предприятия за кредити какви са стимулите за увеличаване на заетостта по отношение на на младежите и на хората на 50 години бе казано следното. Бе казано, че кризата все още не е преминала. Не сме я преодолели. Държавите членки се концентрират върху стабилност, а не върху растеж, което означава, че се инвестира по-малко в, за развойни дейности и за изследвания. Това не подобрява конкурентоспособността и заетостта. Вътрешният пазар, който съществува от 1992 година, допринесе за това за създаването на 3 милиона работни места. През 2008 година обаче финансовата и економическа криза постави под въпрос тази оптимистична тенденция. Лисабонската стратегия, със съжаление, не бе реализирана. Общественият сектор има по-малко пространство и възможност за създаване на заетост. Задълж... Задлъжнялостта на държавите е много висока. Ето защо от други сектори трябва да дойде заетостта. В този смисъл предприятията, фирмите трябва да имат повече възможност за създаване на заетост. Високата безработица може да повлияе негативно. Това означава, че трябва да поощрим квотата за заетост, особено за, по, за, за по-слабо социалните целеви групи, а именно младежите и хората над 50 години. Един колега смяташе, че увеличаването на заедостта трябва да има приоритет и да се ориентира към европейските граждани и в последствие да се ориентира към хората, които идват от трети страни. Освен това, като заключение за развитието на економиката, ключовата дума тук е иновациите. Иновациите могат да създадат работни места. Автоматизацията и роботизацията са лоши фактори, защото изискват, защото заместват слабо квалифицираните работници. Нови работни места могат да бъдат създадени в образованието, в здравоопазването, въпреки че там е необходима висока специализация. Същото въжи и за зелената економика. Важно е да се инвестира в образованието и в зелената економика. Големи инфраструктурни проекти също могат да допринесат за развитието на економиката и за увеличаване на заетостта. По-добра квалификация, по-добро образование ще допринесе също за повече работни места. Много колеги казаха, че е много важно в този смисъл да се включи понятието за ученето през целия живот. Европейските работонаематели трябва да са образовани оптимални и трябва да бъдат поощрени да останат в Европа. Политиката в областта на зелената економика трябва да бъде съгласувана между държавите членки и не бива да води до това да се създават големи разлики между държавите. Зелената економика трябва да усили сближаването между държавите, а не да е, създава допълнителни разходи за предприятията. Един колега каза, че е необходимо да се създадат стимули за подписване на договори не само между държавите на политическо равнище, а и на равнището на предприятията и фирмите. За това има добри примери до момента. Въпреки това, трябва е, и фирмите да са съгласни да действат така. Бе казано, че фирмите имат непрекъснато нарастващи потребности и трябва тези е, потребности да бъдат взети предвид при увеличаване на заетостта. За стратегията 2020 мога да кажа следното. Имаме цели за заетостта и за растежа на економиката. Правителствата трябва да осведомят, да информират гражданите си за стратегията 2020 и за съответните планове. А обвързващите правила не са толкова важни в този смисъл. Проблемите с заетостта трябва да бъдат и могат да бъдат решени само когато сключим усилията си. Трябва да инвестираме в развитието, в изследванията, в образованието. Това са ключовите фактори за увеличаване на заетостта. Освен това бе казано, че суровини от трети страни те се внасят, но те не от... договарят на нормите на МОД или на нормите за чиста околна среда. Тези въпроси трябва да бъдат обсъдени на международни форуми и Европа трябва да тематизира този въпрос. Освен това е важно Европа да се застъпи за определени социални минимални стандарти и да служи на международно равнище като модел за трети страни. Това е моят доклад. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за този много подробен доклад. Благодаря за това, че спазихте и времето. Забравих да го кажа преди това предвидели сме от 5 до 10 минути. Сега минаваме към втората работна група. Темата е какво е економическото управление за Европа в бъдеще. Господин Перес, госпожа Перес ще говори. Господин председател. Благодаря за възможността, че ми давате възможност да ви осведомя за работата на втората работната груп, работна група, която обсъжда въпросите на економическото управление. Скъпи колеги, ние започнахме с едно кратко уводно слово от името на Европейският парламент – работата на комисията по кризата, економическата и социална криза. И след това чухме изказвания относно економическото управление и а, необходимо беше а, в рамките на това да се създаде пост заместник председател на комисията, който да отговаря по тези въпроса. говори се също така и за а, валутната а, война а, второ, а, ставаше дума за укрепването на пакта за стабилност и да се види какви са отношенията във връзка с него. Трети важен въпрос, който беше повдигнат от мен в моите уводно слово, беше, бяха отношенията между националните парламенти и Европейския парламент в рамките на така нареченият европейски семестър, европейско 6 месечи, във връзка с економическото управление. Защото очевидно е, както ще кажат и много колеги, много важна роля и ще продължава да играе данъчната система. И тези две групи институции трябва да работят в унисон. Така че ще се опитам да представя петте точки от моя син, моето обобщение на нашата работа. Първо обсъдихме така нареченият европейски семестър и връзката между националните бюджети и европейското е ритъм на развитие. Беше напомнено, че в момента имаме съвместно приемане на законите и някои от парламентаристите от Италия, Португалия, Чехия и, и Франция изразиха е, съмнения е, относно времето, което е предоставено на националните парламенти да участват в този процес. Е, и включително е, говори се за това как е, приносът на националните парламенти да се включи в рамките на това европейско 6 месечие след е, приемането на националните програми за реформа, е, трябва по някакъв начин да се организират е, парламентарни разговори и то в един график, който трябва да бъде съобразен с нуждите, т.е. някъде през месец май това трябва да стане в рамките на европейското 6 месечие. Също така се спомена проблемите на държавния дълг. Спомена се тези проблеми от представители на британският парламент. А също така в рамките на дискусиите по европейският семестър, италианските колеги а говориха за нуждата от показатели по отношение на устойчивостта на европейските финанси. Втори въпрос, който обсъдихме, това са проблемите, свързани с евентуалното преразглеждане на договора. Колегите от Европейския парламент споменаха думите на Жан-Клод Юркес, който споръкласно, който не е необходимо официално преразглеждане на Лисабонския договор. Независимо от решенията на един или друг съд. Също така обсъдихме въпроса дали може да се приложи опростена процедура. Дали може да се свика, има нужда да се свика един нов конвент. По този въпрос говориха полските и германските колеги. Трети въпрос, повдигнат главно от германските и полските колеги, както и от европейските депутати, беше въпроса за данъчната система. Е, всички сме съгласни, че трябва да се върви към хармонизация на данъчните системи. Не толкова на ставките, колкото на данъчната основа. Е, това беше, което бе споменато на няколко пъти. Беше споменато, че е необходимо да се е, постигне напредък по отношение на данъчното облагане на финансовите операции. Четвърти въпрос, който искам да спомена, това е въпросът повдигнат от нашия белгийски съпредседател. Той се отнася до а, а, рейтинговите агенции. Въпрос, който много се обсъжда днес, за да, как може да се създаде една публична европейска рейтингова агенция и една подобна агенция как би могла да се а, а, впише в оценката на държавният дълг а, на държавите. Пети въпрос, който искам да спомена, това е необходимото. А, на всички наши разговори по отношение на економическото управление а, бяха свързани с това, по което е работила първата работна група. А, а именно а, а, нашата работа не трябва да по никакъв начин да попречи а, на инвестирането в бъдещето. А това беше напомнено от нашия германски колега. Общата а, идея е преструктурирането на дълга, намаляването на държавния дълг не трябва в никакъв случай да пречи на необходимите инвестиции в бъдещето и бъдещи технологии. Италианските колеги напомниха, че може да се евентуално е, емитират еврооблигации, за да може да се е, инвестира в стратегически европейски инфраструктури. Последният проблем, който искам да спомена, това е загрежеността на редица колеги, че всичко това, което преживяваме, може да повлияе на заетостта, които споменаха необходимостта да се борим както срещу безработицата, така и срещу бедността. Това накратко, господин председател, скъпи колеги, са резултатите от нашата работа. Очевидно, ако няма ефикасно економическо управление, няма да може Европейският парламент и националните парламенти да работят така добре и така ефективно, както е необходимо. И в този план се спомена евентуалната валутна война, и беше казано не един път, че трябва да сме силни вътрешно, да сме силни и в света. Благодаря, госпожо Берес. И сега продължаваме бързичко напред с доклада на третата работна група, която а, обсъжда въпроса как може да се завърши а, единният а, европейски пазар. И докладчикът е а, а, моята сънародничка, сенатора Виле Вилежуана. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, вчера в разискването на работна група 3, която аз отразявам като докладчик и това е чест за мен, ние говорихме за бъдещето на общия пазар. Това е един от основните стълбове на Европейския съюз. И основните точки в нашето разискване а, всъщност отразяваха и основните теми в доклада Монти. Много от нашите загрижености бяха също така и на ниво държави членки. В някои от тях има усещане, че има все още криза, други пък с усещането, че тя се преодолява. И така, разискването ни също така отрази и различните школи в а, економическата наука, като крайен либерализъм, по-социална, базарна економика като модел. Много от изказванията също така бяха свързани с необходимостта да продължим работата за заздравяване на общия европейски пазар, като получим подкрепата на европейските граждани и предприятия. Отварянето на европейския пазар срещна някои плюсове и минуси. Имаше някои, които са за, но други бяха проив, против. Повечето се съгласиха, че трябва да се заздравят свободите, които са свързани с общия пазар и някои от мерките в тази посока бяха посочени, като например хармонизиране на правната рамка в държавите членки, по лесен да бъде процесът по осъществяване на европейското законодателство и прилагането му в а, националното ниво. Също така говорихме и за обществените поръчки и допълнителната бюрокрация, свързана с тях а, във връзка с малките и средни предприятия. А, говорихме и за директивата за услугите. Какво означава тя? Имаше и желание да се популяризира европейска марка като начин да се конкурираме с останалите пазари. Казахме също, че е необходима регулация в цифровия пазар, за да предотвратим налагането на а, една глобална регулация, която ще пречи на малките и средни предприятия в Европа да развиват своята дейност в тази област. Много от изказванията също така бяха свързани с хармонизирането на данъчното облагане, данъчните системи в Европа, конкуренцията между различните държави членки в областта на данъчното облагане би могла да попречи на конкурентоспособността в Европа в дългосрочен план. Нашата работна група също така сметна, че би било подходящо да се въведе общия подход на Европейския съюз, що се отнася до единия пазар, във връзка с пакета, предложен от господин Барние, комисарят за вътрешния пазар. Много ползотворна беше нашата дискусия, много изказвания, но в същото време казаното от колегите отразяваше ситуацията в техните страни. А моите заключения са най-общо по тона на нашето разискване, без, разбира се, да изключвам и това, което ще се каже тук днес. Благодаря. Благодаря на господин Ировера. И така, колеги, приятели, стигаме до края на тази част от работната ни програма, докладите на докладчиците. Чухме ги вече. И сега искам също да ви кажа, че самите текстове на докладите, които чухме, ще бъдат разпространени. Те да са много интересни и ще служат за основа на разискването ни малко по-късно. Нека сега преминем към следващата точка от нашия дневен ред. Бяхме информирани, че премиерът на Белгия, господин Латерм, няма да при, успее да пристигне преди 10.30. Ето защо ще се обърнем директно към председателя Барозо да си сменят местата в нашия дневен ред. Получихме любезното съгласие от господин Барозо да продължим с неговото изказване, така че му давам думата, за да може и той да обогати нашето разискване. уважаеми е, депутати от националните парламенти, уважаеми депутати от Европейският парламент. Е, най-напред искам да благодаря на всички вас, които сте отделили време да участвате в това заседание. И това не е просто въпрос на обикновена любезност. Има едно политическо послание, което искам да отправя към вас. Защото проблемът, пред който сме изправени, изисква общи усилия. Той е особено труден и няма да успеем, ако не работим заедно и европейските институции, и институциите на страните членки. Трябва да имаме общ поглед, общ план за това как да подготвим европейската економика за бъдещето, как да помогнем на европейците да работят заедно. Вие имате демократичният авторитет да участвате пълноценно в тази работа и да отправите това послание в целия Европейски съюз. Затова аз е, неуморно работя за по-добро сътрудничество между Европейската комисия и Европейският парламент и за все по-дълбоки и широки връзки с националните парламенти. Затова особено важно е да разширим и да дълбочим нашите контакти, да слушаме, да се слушаме едни други. И именно за това трябва да се опитваме да възприемем общ подход към проблемите на кризата. Една от полуките от кризата е ясна. Европейците са дълбоко загрижени. Те са безпокоят, безпокоят се за своите работи, за бъдещето на своята работа, за онези, които имат работа, за възможността да намерят работа, за онези, които нямат работа, възможностите за младите, които все още учат, да бъдат наети на работа. Също се отнася и до възрастните, за качеството на живот, до околната среда. Търсим отговори на тези въпроси. Трябва да покажем, че отговори има и че Европа може да се изправи с увереност пред бъдещето. Всичко това поставя на изпитание нашата солидарност, както никога по-рано. Ние трябва да отговорим на това предизвикателство, но работата ни съвсем не е свършена. Намираме се на много важен етап в економическото възстановяване. Има окоръжителни признаци. Тази година европейската економика ще отбележи по-голям ръст от по-рано, но положението е много различно в различните страни членки. Няма място за самодоволство. И за това а, трябва да положим а, всички възможни усилия за намиране на решения. На, на нашата економика и финансова система са в процес на реформиране след кризата. Ново економическо управление се въвежда, нова система за трайният просперитет на бъдещето, за интелигентен, устойчив растеж. И Европейският парламент, и националните парламенти е, се участват в тази работа. Ключови мерки вече а, е, се прилагат, например по надзора. Други се обсъждат. А има и такива, които все още са в процес на разработване. Но до идната година вече ще станем свидетели на революция в финансовия сектор, като ще бъдем заложили основите на бъдещето. Важна предпоставка за това бъдеще това значи е, нашите економики да се развиват е, колкото бързо или по-бързо от нашите економически партньори. Но е, въпросът с държавния дълг е пример за слабото економическо управление до сега и как ние а, а, не отчитаме достатъчно колко зависим едни от други. И заето за това е необходимо ново економическо управление. През май предложихме механизъм за стабилизиране. През септември комисията предложи нови инструменти за по-добър економически надзор, за, да, за ранното откриване и решаване на всички източници на дисбаланс. Тези предложения послужиха за постигане на консенсус, който се открони в работната група, председателство една от председателят на Европейския съвет Ван Румпой. Ние е, смятаме да създадем постоянен антикризисен механизъм. Комисията сега разглежда подробностите на този бъдещ механизъм. Страните членки се съгласиха също да участват е, е, с едно промяна в основния договор. Знаете, че промените в договора са отваряне на котията на Пандора. Но за да имаме такъв постоянен механизъм, това може би ще е необходимо. А в някои държави е необходимо по правни а, причини. А, тези промени в договора ще бъдат ограничени по своя обхват. Те няма да променят основните правомощия на Европейския съюз, така че те вероятно ще бъдат ратифицирани до 2013 година и смятам, че това е реалистично. Реалистично и възмира се, пожелая да участват сърцато в тази работа. Мисля, че това е много важно за полагане на основите на бъдещето, но това няма да е достатъчно. Необходими са и много други мерки, за да можем да направим промените, които са необходими. И именно тук идва новата европейска стратегия до 2020 година. Общата ни задача е нашата економика да намери нови източници на растеж. Е, това е обща задача, тъй като една подобна промяна а, трябва да бъде задача за всички. И преди всичко на националните парламенти и Европейският парламент. По този начин а, ние трябва да доказваме, да разясняваме, да прилагаме реформата. И тази работа трябва да започне сега. Няма време за губене. А, трябва а, да прилагаме най-ефективните структурни реформи. Необходими са ни рамки, в които гражданинът играе основна роля – където растежа се основава на иновациите, на устойчивостта, за да може Европа да бъде по-устойчива, по-гъвкава и а, как да изпълним тази стратегия за 2020 година. Например, необходим ни бърз интернет, за да може да се равняваме по някои от нашите конкуренти необходимо ни е, необходим ни е нов подход към науката и иновациите, за да можем да усилим конкурентоспособността на нашите предприятия. Други инициативи се отнасят до работните места, борбата с социалната изолация, с бедността и липсата на ресурси. Всичко това показва колко много трябва да направим, за да постигнем това, към което се стремим. И тук не е необходим, са необходими общи измерители. За постигнем това са необходими нови инструменти, като се опираме на опитът. опитът, който сме натрупали, не е винаги положителен от Лисабонската стратегия от миналото. Ако тази програма превърне в една така бюрократично упражнение, това ще бъде загуба на време. Но ако успеем да обединим националната економическа политика с европейските възможности, ще може наистина да направим крачка напред в нашите изгледи за по-бърз растеж. И тук е, парламентаристите е, работят с националните правителства, за да подпомогнат тази работа както в национален, така и в европейски план. Затова е необходимо да се постигне консенсус по тези въпроси във всяка страна членка. И когато програмите бъдат завършени, това няма да е края, това ще бъде началото. Парламентаристите трябва да следят за тяхното изпълняване, да се вид, да следят кое работи и кое не работи, да използват тези програми като инструмент за демократично участие в развитието на нашата економика. Знам, че някои е, е, парламентаристи е, изразяват опасения по отношение на намесата на Европейския съюз в техните е, дела. Това не е така, няма, е, не е така и няма и да бъде. Е, Европейският семестър, европейското 6 месече обаче ще бъде един много важен инструмент за набиране на информация. Когато имаме повече информация, ще бъдем по-силни. Значи трябва да споделяме информация по цен на данъчните положения, макроекономиката, плановете, економическите планове за бъдещето и така нататък. Кризата ясно показа, ясно показа, че политическите решения в една страна членка имат пряко отношение към економиката на останалите страни. Тоест, економическата политика не може да се разглежда чист, като чисто национален въпрос. Това е напълно очевидно. Не може да отричаме това, да го отричаме, значи да си затваряме очите пред реалността. Значи, ние трябва да работиме в един свят, който е взаимозависим. Необходимо ни е последователен а, подход, за да може тази система да работи и то в области като минималните стандарти за а, данъчната а, система и бюджетното планиране в страните, без по това по какъвто и да е начин да отнема от правомещията на парламент, парламентите. Всичко това трябва да върви заедно с укрепването на демократичната легитимност, с участието на всички парламенти и на Европейския парламент, който е пряко избран, който има пълна а, легитимност. Той в никакъв случай не е второкласен парламент. Европейският парламент след влизането в сила на Лисабонския договор, разбира се, получи нови, още по-големи правомощия. Някои политици в страните членки, като че ли още не, не са разбрали а, каква е всъщност реалността на европейските политически институции. Драги колеги, темата на нашия дебат днес е добре подбрана. Всичко това изисква общите ни усилия. Не трябва да се връщаме към економиката от миналото, каквато тя беше преди кризата. Трябва да изградим една економика на бъдещето. Економика, която се равнява по най-доброто в света която се гради на нашите принципи и ценности, които са залегнали в Лисбонския договор. Ние се стремим към една социална пазарна економика, където не забравяме отговорността към най-уязвимите членове на обществото. Една устойчива економика, която използва ефективно ресурсите, една нисковъглеродна економика на бъдещето. Трябва да продължим да бъдем конкурентоспособни, да отговорим на предизвикателствата, при които сме изправени, без да изоставяме нашите ценности, зачитане на нуждите на околната среда, защита на най-слабите. И това изисква а, усилия от всички. Аз съм готов да работя заедно с вас, за да постигнем тези цели. Благодаря. Eh, Благодаря, господин председател приятелю, казва председателят, а, тъй като в момента все още не е успял да пристигне господин Летерм, ще правим една типична за нас къвкавост и ще започнем а, дискусията и когато пристигне господин Летерм, ще чуем неговото изказване и ще продължим с списъка си от оратори. Нека ви припомня процедурата, която следваме. Всеки оратор ще има по 3 минути и ще ви призовем да спазвате а, часовникът и времето, което ви остава, което ще видите на екрана. А, в... От вчера започнахме една нова процедура. процедурата на синята карта. Това не означава, че задължително трябва да я използвате. Просто когато привършва даден оратор, ще имате възможност да вдигнете вашата синя карта и аз ще задам въпрос на въпросния оратор дали има желание да приеме въпрос от вдигналия синя карта и ако да, то тогава вдигнали е синята карта, ще има не повече от 30 секунди за въпрос и съответно ораторът ще има 30 секунди за отговор. И всеки от участниците в нашето заседание има право максимум два пъти да използва своята синя карта. И така, предавам председателстването на срещата на нашия колега Вили Демайер, който е кмет на Лиеж. Тези от нас, които познават административната структура на Белгия, знаят каква привилегия за нас е той да участва в заседанието и сега да си сменим местата. Благодаря, господин председател. За мен е чест да председателствам това заседание. И най-напред ще дам думата на госпожа Ретихо Зайте. Имате думата. Е, Господин председател, уважаеми парламентаристи, искам да кажа, че ние приветстваме решимостта на комисията за провеждане на реформи след сериозните кризи, които удариха Европа в финансовия сектор. Кризата показа, че економиката има нужда от глобална регулация. Ако имаме свободен пазар без никаква регулация, ние ще стигнем до нова криза. Данъка за финансовите транзакции беше споменат. Съмнявам се обаче, че ако бъде въведен, въведен този данък на европейско ниво, ще има какъвто и да било ефект, тъй като финансовите пазари функционират на глобално ниво и Европа като основно действащо лице в економиката на света, в глобалната економика, трябва да говори за глобална, обща, а, общ данък на транзакциите или такса. Знаем, че банките всъщност се възползват от кризата. Говорим за създаването на нови работни места, но знаем колко задлъжняли са повечето държави членки. А в същото време банките се възползват от а, а, държавите, вместо да подпомагат малките и средни предприятия и създаването на нови малки и средни предприятия. И така, практически държавите се превръщат в донор на банките, помагат ги по един нереалистичен начин. Ето защо трябва да говорим за банките и как да ги накараме да създават нова заедност. Що се отнася до стратегията Европа 2020, смятам, че трябва да внимаваме, що се отнася до бедността, нарастващата бедност на нашите граждани. Искам да призова Европейския съюз да се предвижи от декларации и общи заявления за солидарността към реални действия. Когато говорим за тези теми, често става въпрос, че двустранното ниво е по-важно, но а, рад, макар да се радвам, че имате доверие на националните парламенти, а, не знам дали обмена на фискална информация, данъчна информация е най-важното. Не знам доколко парламентите имат капацитета да упражняват този надзор на национални ниво. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Поздравявам ви, че така добре се вписахте в регламента за времето. И сега давам думата на, на господин Андрей Галазевски от Полша. Имате думата, колега. Благодаря, господин председател. По-доброто економическо управление е нещо много важно. Това е нашият отговор на кризата. Това е нещо, което ни е необходимо, независимо от обстоятелствата обаче. Координирането на економическата политика на страните членки, внимателното наблюдаване на економическото развитие и рамките за управление на една бъдеща криза, това са цели, които ще ни помогнат да намалим или избегнем бъдещите заплахи за европейската економика. Но разбира се, една от нашите главни цели си остава повишаването на нашата конкурентоспособност в световен план. И за да направим това, 10 години след началото на единният пазар, ние трябва да направим всичко възможно, за да го завършим. Нашата конкурентоспособност е пряко свързана с конкурентоспособността на отделните страни членки. А страните членки също се конкурират помежду си. И тази вътрешна конкуренция е една добавена положителна черта на Европа. Във връзка с данъчните системи се повдигнаха много въпроси. Говори се за влиянието на данъчната система върху конкурентоспособността. Ясно е, че като че ли е необходимо да се променят някои от правните норми, които допускат тази, нека наречем така, дива конкуренция възоснова на данъчното облагане. когато говорим за данъчното облагане, като че ли говорим на един и същи език. Но когато става дума за данъчните ставки, т.е. цената на труда, тук изглежда, че конкуренцията трябва да се остане. Господин Барозов говореше за нови работни места, а нови работни места се създават чрез нови инвестиции. И ние трябва да поощряваме инвеститорите, както от Европейския съюз, така и от САЩ, от Индия, от Бразилия, от трети страни навсякъде по света. А за да осигурим стимули за инвеститорите, ни е необходима вътрешна конкуренция. Конкуренция чрез различната цена на труда, чрез различните а, данъчни ставки и чрез а, различната достъпност а, на кредитите. Благодаря. Благодаря и аз предлагам сега да дадем думата на третият записал се за изказване. Това е господин Малкъм Харбър, депутат от Европейският парламент. Имате думата, господин Харбър. Благодаря, господин председател. Като председателстващ комисията за вътрешния пазар в парламента, наистина беше удоволствие за мен да председателствам вчерашната работна група. Искам да благодаря на докладчика за отличния доклад, който чухме. Но искам да напомня, че а, основният въпрос беше как да се конкурираме в а, общия пазар. И това, което моята група, а, комисия, а, парламентарната комисия, която председател съм се опитваше да направи в продължение последните ни Заседание заседание наистина да повдигнем статута на тази на този въпрос в рамките на Европа 2020 стратегията на комисията. Зная, че споменахме колко е важно и господин Барозо спомена колко е важно да има в нашите задачи в краткосрочен план осъществяването на реформи. Но Искам да припомня, че всъщност това беше идеята на моята комисия да покажем ефекта на това, което правим ние в парламента, като подчертаем, че нищо в Европа 2020 не се отнася за тази основа на економиката, която ни е нужна, за да се преборим с комисията. Ние се обърнахме към комисията и казахме, обществените поръчки не работят по начина, по който трябва. Много хора гледат на това като едно бюрократично неудобство, а не като средство за провокиране на растеж в економиката и във вътрешния пазар. И разбира се, този приоритет трябва да премине напред. Трябва наистина да видим как можем да работим в бъдеще, как да, каква да е стратегията ни. И тук а, стигам до втория там и е бележка, която иска да споделя с вас и с председателя на комисията. Ако националните парламенти играят своята ключова и незаменима роля за промотирането на общия единен пазар и начина по който той работи, да разпространяват тази идея сред своите граждани, своите парламентаристи, то тогава ние трябва доста още да свършим по тази потока. Не ни стигат просто един куп предложения, за които не сме готови, на които не можем да отговорим. Не това е начина да участват националните парламенти. Начинът по който трябва да работим е да обсъждаме с вас бъдещите ни проекти. Ще дам един конкретен пример, за да мога да не се разпростирам извън времето си. През 2012 имаме реформа, която е планирана. През 2011 ние в моята комисия ще изготвим подробен доклад и моите колеги вече са се срещали с националните парламенти, изговорят с вас за вашите загрижености и много от вас са участвали в тези заседания. И това господин председател, уважаеми колеги, е начинът по който трябва да работим е, в бъдеще. Вие, парламентаристите от националните парламенти, трябва да говорите с нас за бъдещето, за начина по който е, е, планираме своето бъдеще. Това е начина да се преборим с предизвикателствата, които стоят пред нас. Да работим заедно парламентите от държавите членки, които се включват в а, точния момент, така че да могат да влияят на събитията. Благодаря ви. Благодаря. И сега ще дам думата на четвъртият. Записал се за изказване господин Робер Люгар от австрийският парламент. Благодаря. Европейските банки получават в момента неограничени средства от Европейската централна банка на лихва, с лихва 1%. Те купуват, спекулират в други области без риск и имат печалба от 10% и повече. И това, както казах, се покрива от Европейския съюз с гаранции а, абсолютно без риск. В крайна сметка, Банките печелят от тези ниски лихви на Европейската Централна банка и тези ниски лихви обаче не достигат до малките и средните предприятия. И това е не само в Австрия, така и в е, други държави. Лихвите за а, малките и средни предприятия са от 4 до 8%. Тоест, ниската лихва на Европейската Централна банка не стига до там, докъдето трябва да стигне, защото когато се намаляват лихвите, трябва да се поощри заедостта, но това не става, защото ниските лихви не изпълняват своята цел. Това означава, че трябва да направим нещо в тази област, така че наистина заедостта да се поощри чрез ниските лихви. На второ място демографското развитие. След 10-15 години ще имаме проблема да имаме много малко работници в Европа. В момента имаме много работници, имаме безработица, но след 15 години това ще бъде, ситуацията ще бъде друга. И раждат се все по-малко деца. Ето защо трябва да помислим как да се раждат повече деца, така че след 15-20 години да имаме работната сила, която, от която имаме нужда, или пък трябва да помислим за внос на работна ръка според съответните критерии. Да допускаме работници на нашия работен пазар, които имат съответна квалификация, защото работните места в бъдеще ще са високо квалифицирани работни места. А имаме а, е, хора от трета страни в нашите страни, които са слабо квалифицирани. Тоест, трябват ни нови насоки, трябва ни преосмислене на ситуацията и това, което също ни трябва е ново формулиране на правото за отдаване на политическо обежище. Тук трябва да направим нещо. В, против, в противен случай ще имаме огромни проблеми в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря и за това, че изпадихте регламента за времето на изказване. А сега петият записал се. Това е госпожа Алисия Олечховска. Имате думата, госпожо. Благодаря, господин председател, дами и господа. Нашият двудневен дебат по предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз, след голямата економическа и финансова криза, повдигна много важни въпроси. Те бяха обсъдени в работните групи. Въпроса за, заетост, за економическото управление, завършването на вътрешният пазар на Европейския съюз, единният вътрешен пазар. Това са все проблеми, които, ако бъдат решени, ще отговорят на въжделенията на нашите граждани и ще ни създадат нови възможности. Вече 10 е, години е, работя в економическата комисия и е, се занимавам с въпроса за държавните доставки. Във връзка с това искам да кажа, че законът за държавните поръчки, за държавните поръчки, оказва голямо влияние върху работата на, на бизнеса. Необходимо е обаче е, страните членки, които инвестират е, и най-широко използват системата е, от, за публични поръчки, трябва да по някакъв начин да подготвят представителите на бизнеса, защото не винаги те са готови да участват в тези процедури, не винаги знаят как да се справят с бюрократичните изисквания и пречки, не винаги съзнават, че става дума за отговорности, за поемане на отговорности, че има стъпки, които са абсолютно необходими за успеха на една процедура по възлагане на поръчка. Защото обикновено поръчката се възлага на фирмата, която а, има най-големи шансове да изпълни успешно. Тоест, необходима е подготовка на предприемачите, на бизнесмените, за да знаят те какъв риск поемат, когато участват в една тръжна процедура, например, в рамките на една държавна поръчка и как да се подготвят, за да изпълнят успешно задачите, пред които са изправени. По мое мнение, много страни членки имат нужда от подобна подготовка на своите бизнесмени. Не по-малко важно е да се осведомява общественото мнение за това как да се поощряват е, новаторските идеи, как да се помага на търговските дружества да намират економически възможности и да търсят решения, които е, щадят околната среда. Това има е голямо значение за нашето бъдеще. Разбира се, няма всеобщи методи, които да гарантират печалбите на фирмите, но ние в Европа искаме бизнесът да бъде все по-малко рисков и да генерира печалби. В Польша, например, ние оцеляхме след кризата и много сравнително малък брой предприятия фалираха и трябваше да бъдат затворени. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Илда Фигуередо. Имате думата, госпожо. Благодаря, господин председател. При този дебат Смятам, че трябва да се спрем на три основни въпроса най-напред. Влушаването на ситуацията на хората, които са, живеят под прага на бедността. Това е всъщност резултата от политиката, която се води в момента. Всъщност нещата вече бяха казани. Кризата бе провокирана от банките, а банките печелят от тази криза в момента. От друга страна, малките и средни предприятия имат трудности с финансирането си, но ситуацията ще се осложни с въвеждането на нови данъци в страни, в които и в момента имат финансови трудности така наречената политика на спестявания се провежда драстично с по много нерационални критерии на пакта за стабилност. По този начин цялата ситуация се влушава. Аз не говоря само за Гърция или Ирландия, говоря и за Португалия. Там ситуацията е много драматична, особено в момента. Обедена съм, че в бъдеще бедността и безработицата ще се увеличат и ножицата между богати и бедни ще стане още по-широка. На второ място искам да кажа, че се наблюдават все по-малко се наблюдава все по-малко внимание към социалните аспекти. Ще Говорим за борбата срещу бедността, но смятам, че ще имаме 100 милиона бедни през 2020 година. Не зная как Европейската комисия говори за годината за борбата с бедността и същевременно това изисква Е, спазването на всички тези мерки, спазването на и въвеждането на плановете за спестяване, които всъщност само осложняват настоящата ситуация. И така, финансовата стабилност е най-големия приоритет, но всъщност трябва да се погрижим за социалната устойчивост. Това би трябвало да е най-големия приоритет – трябва да направим нещо именно в тази област, защото ако продължаваме по този начин, ситуацията само ще се влуши и цялата структура, постигнатото от Европейския съюз, ще е застрашено. Няма да има работни места за младите хора. Младите ще живеят в бедност. Президент du Conseil européen. А сега на който закъсня поради това, че трябваше да присъства на погребението на един биш министр, сега вече е между нас, давам му думата. Благодаря, господин председател. Малко да поправя. Не искам да ви а, Противоречено но, погребението на господин Дюкен е днес след обед. Е, но тази сутрин имаше е, заседание на кабинета по въпросите на бюджета и а, аз за това съобщих, е, мога да кажа на господин Барозо, а, че а, белгийският бюджет ще бъде в рамките на програмата за стабилност, а, така както, а, както беше предвидено. И така, дами и господа, Поканихте ме да говоря е, за предизвикателствата, пред които е изправена Европа след кризата. Само две години минаха от избухването на банковата и финансовата криза. И ето вече сме тук, за да говорим за излизането от кризата. Това показва голямата скорост, с която се развиват економиките на е, Европа. А, е, говоря като представител на Белгийското председателство. Е, вече има 50, остава само 50 и 2 дни до края на Белгийското председателство, така че имайте търпение. Искам още един път да подчертая факта, че нашият подход изцяло отговаря на духа и буквата на Лисабонския договор. В никакъв случай не сме искали да наложим някаква белгийска програма на Европейския съюз. Преди всичко ние а, зачитаме а, е, новите правомощия на институциите, постоянният председател на съвета, също така и върховният представител за външна дейност. А, е, за, а, е, значи, не наложихме никакви бългийски програми, а опитахме се да играеме колкото може по-добре ролята на един честен посредник между всички институции, и за да може да улесним взимането на решения от различните институции и да се решат колкото може по-голям брой проблеми. Тоест, силовите е, линии, за които става дума, ще ги спомена, това няма да бъде нещо ново. Първо, економическата криза, политическата, е, економическата политика, в рамките на финансовата криза. Това първо. Второ, Стокхолмската програма по отношение на вътрешната политика. Трето, нещо, това е доста бългийско по своята присърцение. Това е политиката, социалната политика за сближаване. Четвърто, политиката в областта на климата и околната среда. Вече знаете, имаме е, е, среща на върха в Нагоя и, че, и пето бъдещото разширяване, където също нещата трябва да вървят. И, и сега по отношение а, е, а, на вашата среща днес а, ще се опитам а, значи, да представя главните предизвикателства на Европейския съюз в близко бъдеще. А, и тук няма да бъда кой знае колко оригинален, като спомена преди всичко нуждата от по-добро економическо управление. Знаете, на 27-28 октомври се, съветът разглежда тези въпроси. Второ, въпросът за финансовият надзор, надзора на финансовият сектор. Трето, стратегията за, до 2020. Четвърто, политиката за иновации на единния пазар. И пето, това е нормалното функциониране на Европейския съюз чрез законодателната работа и бюджетните процедури, които са в ход. Тази седмица ще се опитаме да приключим, например, бюджета, процедурата по бюджета. Първо, економическото управление. Заключенията на Европейския съвет на 27 и 28 октомври поставят ударение, ударението върху макроекономическият надзор предложенията, направени от работната група под председателство на господин Ван Румбой, е, бяха взети предвид, а също така и шесте предложения на Европейската комисия, е, разработени от нея. Необходимостта от укрепване на пакта за стабилност и растеж, който тук се предвиждат редица мерки, включително е, санкции политически и други, а обсъждат се и финансови санкции. Няма да повтарям това, което вие много добре вече знаете. Много важно е да се подчертае по-автоматичният начин, по който тези санкции ще се прилагат, а също така и увеличеното значение на критерия за 60% от БВП по отношение на дълга и неговото намаляване в един по-продължителен период. Имаме също така решенията, свързани с европейското 6 месечи, европейския семестър, така наречения. Работата ще започне от до година и е, ще бъде успоредна на работата във всяка страна членка, а също така и националните реформи. Тук е, трябва да се споменат и принципите на едни здрави рамки за управление на кризите, нещо, което трябва да бъде разработено върху основата на предложенията на Европейската комисия и на а, а, основните линии за една, една постоянна система за а, опазване и гарантиране на стойността на еврото нещо, което беше предложено от работната група под председателство на постоянния председател на съвета. Второ, финансовият, финансовият сектор и а, а, тук става дума за, един, за новите органи за надзора над банковия сектор и функционирането на, на финансовите пазари а също така и а, съветът а, за наблюдение на системният риск. А, много важен е и пакетът а, за работата на а, управителите на фондовете за альтернативни инвестиции. И а, работата, която е започнала в парламента, надявам се, че тя ще бъде успешно завършена. Надявам се, е, че рейтинговите агенции също ще бъдат е, обхванати от едно споразумение. По този въпрос се работи, вече има значителен напредък. Надявам се, че ще се постигне споразумение и по този въпрос. Наред с това имаме стратегията Европа 2020. Не мога да добавя нещо много към това, което несъмнено вече ви е казал господин Барозов. Просто трябва да извлечем полуките от нашите грешки в миналото при изпълнението на Лисабонската стратегия. Е необходима ни е една по-ефективна, по-динамична програма за бъдещето. Необходима ни е система за последващ надзор чак до 2020 година. Имаме, знаете, цели по отношение на безработицата, иновациите, промените в климата, и още редица а, въпроси. И 20, 12 ноември е срок за на страните членки да се определят целите във всички тези области и да се формулират мерките за преодоляване на тесните места. Също така е необходимо конкретизирането на нашите така наречени флагмански инициативи, е, цифрова Европа и други подобни. Това, което беше предложено през май и юни, а също така на национално равнище трябва да се разводят програми, ефективни програми за национални реформи, които ще дадат възможност е, в отделните страни членки да се постигнат целите в пете области, които изброих. Разбира се, новата стратегия до 2020 година ще има смисъл само доколкото тя е неразделна част от едно разумно економическо управление. И тук много важно е бюджетната и макроекономическата стратегия. Защото и трите части на глобалната економическа политика са взаимно, взаимно се допълват и взаимно се укрепват. И в това отношение подхода на Европейския съюз е в истински смисъл революционен, защото той разчита на сътрудничество при економическото управление. Много важно е, важно е развитието на единият пазар и иновациите. По този въпрос се работи опорито. И французите, и испанците помагат в тази работа и работим и по въпроса за европейският патент. а, а, е, искаме да се опитаме а, а, да напреднем по въпроса за европейският патент. Тук е много важен е въпроса на какви езици ще се а, пишат тези европейски патенти. А, а, и искаме да постигнем резултат. Знаем, че по този въпрос разговаряме и с нашите американски колеги. А, Разговаряме и с представители на други страни. Има и актът за единният пазар, където има около 150 нерешени проблема, така наречени тесни места. В момента има предложение на комисията за преодоляване на около 50 от тези трудности, от тези тесни места – има също така и предложение за споразумение за свободна търговия, което ще даде нови възможности на нашата економика за износ. Мисля, че през септември беше, когато успяхме да направим пробив в преговорите между Европейския съюз и Южна Корея и се надяваме, че а, а, споразумението за свободна търговия с Корея, което беше постигнало, ще бъде модел и за други страни и ще стимулира сътрудничеството между, между Корея, между Корея и Европейския съюз. И накрая да спомена още редица важни а, а, досиета, а, по които трябва да се работи опорито. А, Сега, след активитирането на Либовския договор, институциите трябва да се възползват от своите правомощия и трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да продължим с бързи стъпки законодателната дейност. Има около 20 законодателни инициативи, по които трябва да се работи. Ще се опитаме да завършим бюджета за 2011, който за първи път се основава на това, на което административният жаргон нарича чисто съвместно взимане на решение. Остават някои много важни и деликатни въпроси. Заедно с бюджета обсъждаме и многогодишната финансова рамка и въпроса за собствените приходоисточници на Европейския съюз. Надявам се тази седмица да успеем да приключим този въпрос. Датата, срокът е 15 ноември, 15 декември, извинявайте. но знаете, че разходите на Европейския съюз ще бъдат ограничени, като ние продължаваме да защитаваме и да запазим бюджетните правомощия, които са прерогатив на Европейския парламент смятам, че ще е възможно да се споразумеем по всички тези елементи. Ето така, съвсем накратко, това са основните пунктове от подхода на Бългийското председателство към различни части на нашата краткосрочна, дългосрочна политика, нашата законодателна дейност по стратегията до 2020, по въпроса за финансовия надзор и е, необходимостта за по-добро взаимно общо функциониране на институциите. И не трябва да се забравя много важния въпрос за доверието в европейските институции. Благодаря. Господин министр, председател, председател на съвета, тъй като господин Барозо прие да отговори на зададените въпроси, но това значи, че трябва да бъдем много внимателни с времето за изказване. Вече сме записали всички, които желаят да се запишат. След като се запишат и последните, ще приключим записването и ще продължим с дебата. А сега давам думата на господин Горан Петърсън от шведския парламент. Благодаря, господин председател. Европа трябва да се концентрира върху растежа – само чрез растеж ще успеем да отговорим на бъдещите предизвикателства. Много от ораторите казаха, че трябва да се инвестира повече, а именно да се инвестира в европейския бюджет. Но може би не трябва само да се поощрява европейския бюджет, а може би по-скоро трябва да се анализира бюджета, който в момента съществува. Има пера, които не са ориентирани към растежа. Нека се концентрираме наистина върху растежа, например развитието и изследването, а не толкова върху субсидии и подкрепата на определени фирми. Господин Луга от Австрия говори за бъдещи дефицити на работния пазар и мисля, че това е едно огромно предизвикателство. Едно по-голямо предизвикателство от безработицата, за която говорим днес. Реформа на пенсионната система е също много важна, за да могат хората да бъдат под да бъдат поощрени и по-дълго време да работят. Е, пенсионните системи в нашите държави играят голяма роля. Мислим и за това да, на, да привлечем повече жени в работния пазар. Това е ресурс в много части на Европа, който още не е използван достатъчно. Ако искаме да отговорим на предизвикателствата на работния пазар, трябва да привлечем повече жени. И отново искам да подчертая, трябва да се концентрираме върху растежа. Проблемите ще се намалят, ако се концентрираме върху основните аспекти. Благодаря. Е, благодаря. А сега давам думата на госпожа Алена Гаджускова от Чешката република. Благодаря, господин председател. Здравейте, дами и господа. Първо бих искала да отправя поздравление към Белгийското председателство и да им благодаря за организирането на настоящото а, събитие и провеждането на този отличен дебат по изключително важни теми. Знам, че чешкото правителство също трябва да си напише домашното и няколко отговорилите вчера споменаха Лисабонската стратегия. Господин Барозо също я спомена. Да, действително, не успяхме да постигнем някои от целите на Лисабонската стратегия, но не смятам, че е честно да се казва, че Лисабонската стратегия като цяло е провал. При осъществяването на тази Лисабонска стратегия Европейският съюз за някои много важни решение, като например да не се съревноваваме помежду си по, а, в области, които не си, в които не си заслужава да се раз, съревновяваме. Също така да не а, провеждаме едно състезание а, на дъното на класациите. Европа 2020 надгражда над постигнатото от а, Лисабонската стратегия. Не можем да целим растеж само заради растежа. Ние трябва да подобряваме качеството на живота в Европа. Това очакват от нас европейските граждани. Това е което участ... очаква от нас целия свят. Но за да го постигнем, трябва да работим заедно. Лисабонската стратегия можеше да постигне по-голям успех, при условие, че беше осъществявана така ангажирано на национално ниво, както и на европейско. Ако ние бяхме приели Лисабонската стратегия на ниво национални парламенти, нека не правим същата грешка с Европа 2020. Ние в националните парламенти трябва да работим по-ангажирано за нейното осъществяване ние като държави можем да успеем единствено ако заедно предприемаме усилията за подобряване на качеството на живота. Не можем да ги постигнем само с въвеждане на данъци. Трябва да подобрим нашето здравеопазване и образование. Ето защо трябва да разпространяваме все по-добре Европейския социален модел. Ето защо още веднъж искам да благодаря за възможността да се обсъждат тези теми с националните парламенти, с другите национални парламенти, в Европейския парламент, с Европейската комисия и господин Баросо. Защото бъдещето на Европа зависи от работата на националните парламенти, както и от европейските институции а, и постигането на общите ни цели. Благодаря. Благодаря, госпожо. А сега давам думата на господин Ян Крайнер от Австрийския парламент. Благодаря. Искам да споделя някои мисли за държавния дълг. Ние изчисляваме задлъжнялостта спрямо БВП, но изчисляваме изчисляваме именно абсолютния дълг по този начин. Е, моята страна има 70%. Това не е съвсем логично. Въпросът ми е защо правим всъщност така. 22% е, би бил всъщност процента за моята страна, ако изчислявахме по, по, по друг начин. Ако именно погледнем развитието на частния капитал в последните 10 години, в моята страна е подобно развитието в еврозоната, на, на развитието в еврозоната. Това би означавало че би трябвало да се облагат с данъци по-малко от 15% от капитала, наличен в страната. Това означава, че дълга в, е, на, в е, една страна много бързо би, би достигнал нула ако се вземе решение до 50% да се налагат данъци върху най-големите, най-богатите най хора в страната, то до 10 години дълговете биха били изплатени. По този начин същевременно би могло да се инвестира в образование и за етост. Всички говорят за това, че има неравнопоставено разпределение на балагата, а ние знаем, че когато има такава ситуация, едно общество става непродуктивно за разлика от други общества, където разпределението е по-равнопоставено и по-справедливо. Бих искал да заостря вниманието ви към тези проблеми и да се създадат такива, проблем, такива програми, които да ни позволят след 10 години да намалим дълговете си до нова. Благодаря, колега. А сега давам думата на господин Алберто Коста от португалският парламент. Благодаря, господин председател. Европейският политически дискурс напоследък започна да включва и понятието за ам, строга политика. То бива включено по най-различни начини. на различните инициативи които се предлагат, много положителни реформи се провеждат. Но ми се струва, че понякога има някои политики, които няма как да се нарекат а, строги, както политики, така и идеи. Малко е странно, когато говорим за наказания и санкции, да може да се прокарва идеята за загубване на правото на глас от страна държавите членки. Говорим за 6-месечието, европейското 6-месечие или така наречения семестър. Каква ще е ролята на националните парламенти? Така ли е, че във втория семестър националните парламенти ще го работят по подробностите, които са обсъждани в първата част. Според мен е по-разумно да се направи по този начин. Да се съобрази и това. Да не споменавам и странната процедура по отношение, предвидена в Лисабонския договор, която се отнася до създаването на органи без законодателни функции. Основната процедура няма да разглеждам сега, но исках да кажа, че това е една опасна иллюзия. Не можем да говорим за ревизия на договора, която ще се ограничи само до една малка бърза промяна за санкции. за спазването и зачитането на конституционните съдилища на национално ниво. Наистина ли вярвате, че това може да се свърши толкова бързо? А, трябва да внимаваме наистина да проявим бдителност в това отношение. Благодаря, колега. А сега давам думата на господин Кристоф Кареш от Френското национално събрание. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да се спра на два въпроса. Първо, е, първият е економически по своя характер. Економическата и финансова криза а, разкри важните а, а, различия между а, економиките на страните членки на Европейския съюз. Парадоксално е, че кризата и излизането от нея не само, че не решиха тези проблеми, те може би ще задълбочат тези различия, особено по отношение на конкурентоспособността. Някои страни, и толкова по-добре за тях, възобновяват по един блестящ начин въз, растежа си, но като в други страни все още имат много слаб растеж и дори са заплашени от рецесия. И мисля, че в този контекст абсолютно необходима е бюджетната координация. Необходимо е економическото управление на Европа, Европа да се заеме и с макроекономически въпроси, за да може на европейско равнище да има една истинска координация, защото иначе тези различия ще продължат и те ще застрашат еврото в крайна сметка. Трябва да работим за решаване на този проблем. Комисията направи е, предложение, което намирам за особено интересно, за макроекономически надзор. Струва ми се, че на последният Европейски съвет е, този въпрос не е бил а, е, приоритетен. Може би не съм добре информиран, но бих искал да знам какво мисли председателят на комисията по този въпрос, как възнамерява да осъществи това предложение за макроекономическо наблюдение, за макроекономически надзор, включително чрез а, а, таблица, сравнителна таблица, за да може да се сравнат показателите както за държавния дълг, така и по други макроекономически показатели. Това е първият ми въпрос. Съвсем а, бързо ще спра на вторият тъй като днес присъстват представители на националните парламенти, тази среща е особено интересна. Как бихме могли да направим тези срещи редовни? Има, бяха направени предложения, примерно за интерпарламентарни бюджетни срещи. Как може да се изпълни това предложение? И какво може да направи Европейската комисия във връзка с това предложение? Какво мисли нейният председател за него? Благодаря. Благодаря, скъпи колега. А сега давам думата на лорд Хаскинс, член на Камерата на лордовете в Обединеното кралство. Благодаря, господин председател. Бих искал да задам въпрос на господин Барозо на две нива за едината валута и за неговото мнение по един друг въпрос. Що се отнася до а, едината валута, смята ли той, че има опасност а, при нарастващата сходност между еврозоната да се ограничи а, по някакъв начин взаимодействието с останалата част от Европейския съюз. Втория ми въпрос а, е свързан с санкциите и ситуацията в Гърция. Не е ли от интерес на всички финансовите пазари да имат колкото може по-рано съответната информация, за да може да се вземат а, информирани решения, що се отнася до националните економики, а не да се чака проблемът да излезне от а, възможностите за контрол. Благодаря. А сега давам думата на а, а, господин Ейна Луава от Финландия. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на бългийският министр-председател и на председателят на Европейската комисия за техните а, чудесни изказвания по въпросите, които обсъждаме. Добре е, че съветът се ангажира за по-тясна координация с другите европейски институции. Ще спомена три неща във връзка с това, което чухме до сега. Първо, очевидно необходими са ни международни правила, от които да се ръководят финансовите а, пазари. Необходимо е да се предприемат решителни стъпки в това отношение, за да може да предотвратим повтаряне на финансовата криза от 2008 година. Необходимо е да възстановим доверието в единната валута еврото. И в процесът за взимане на решения в Европейския съюз. Правила имаме и сега, но говорим за нови правила не е мал, на последно място, необходимо е да спазваме правилата, които са вече на лице. Необходимо е комисията да действа решително. Така че правилата да бъдат спазвани от всички. Само по този начин може да, си имаме, да имаме доверие помежду си и да се възстанови доверието в пазарите. Второ, отговорността на банките. Особено важно е банките, които реализират огромни печалби, да участват в поемането на рисковете, когато такива рискове възникнат. Не е възможно едни страни да поемат задълженията на други европейски страни. И много важно е решенията, които се взимат в извънреден порядък, а да не се превръщат в постоянно действащи решения. Отговорността, банките ще поемат своята част от отговорността, за да може, когато отпускат кредити в подкрепа на страните членки. Трето, облагането на финансовите операции с данък. Ако пътувате с влак или с самолет или когато купувате нещо в магазина, вашата покупка или вашият билет се облага с данък. Единствено движението на парите не се облага с никакъв данък. И затова призовавам комисията и съвета да предприемат решителни действия за въвеждане на данък върху финансовите операции. Благодаря. Благодаря. Поздравявам ви, вие се вписахте точно в трите минути, които са ви дадени, което ни дава възможност веднага да дадем думата на следващия записал се, а това е господин Едмунд Витбрут от Полския сенат. Имате думата, господин. Благодаря, господин председател, дами и господа. Доста говорихме за реформите, за необходимите промени които ще ни помогнат да избегнем друга криза. Нека обаче разгледаме ситуацията от нова гледна точка. Съхраняването на европейската економика е свързана с а, иновациите, с новия подход. Някои експерти казват, че комисията е имала свръхреакция след кризата, без да има необходимите дейности преди самата криза. Системата за надзор и за проследяване не е изпълнила своята задача. Опонентите на създаването на свръхнадзор питат това ще бъде ли ефективно. Ето защо и ние трябва да задам въпроса дали кредитите са станали по-ефтини, дали един киловатт час е станал по-ефтин заради всичките тези действия. Дали стандартите за економическо управление са се подобрили или пречат на правилата за конкурентност. Ето защо и европейските банки са повишили своите активи и пряката причина за това е, че за разлика от Швейцария и Съединените щати, ние нямаме забрана за повишени капиталови изисквания. И според някои анализи, европейските банки няма да попаднат под правилата за повишени капиталови изисквания заради ролите, които те играят в държавите членки. И с оглед на това много често се поставя въпрос а, този 3% бюджетен дефицит като показател. В Съединените щати се похарчиха милиарди долари за спасяване на автомобилния сектор, на други сектори, но това не е ефективно както показаха и американските гласоподаватели по време на междинните избори. Имам и въпрос към председателя Барозо. Не се ли страхувате, че всички тези механизми, всички тези дейности, които въвеждаме, че не се ли страхувате, че те ще предизвикат една свръхрегулация на пазара? Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на Ян Бауер от Чешката република. Имате думата. Благодаря. Искам да ви поздравя лично, тъй като аз от години съм кмет и знае, че Работата на кмета е много трудно. А, имам въпроси към господин Барозо. Има впечатлението, че някои европейски политици са много амбициозни. И имам опасение, че реформите за бюджета няма да могат да бъдат реализирани. Как виждате, господин Барозо, тази реформа? Е, трябва ли да се въведат нови данъци, трябва ли да се увеличат капиталите или може да се финансира реформата с настоящите приходи? Що се отнася до Чешката република, Чешкият парламент дискутира е, много активно по въпроса за новите европейски данъци, за нов европейски данък. Честно казано, стратегията, която прилагаме до момента не е много успешна, не може да настигнем, не може и да надминем щатите. Ето защо и въпроса към председателя Барозо. Как, из, как стои въпроса с стратегията 2020? Тя по принцип е добре заложена, има добри шансове, но Не може ли, не, не, не би ли трябвало да се подчертае и личната отговорност за успеха на една такава стратегия? И мисълта, която сподели господин Юнкер, който каза, че кризата на... който говори за кризата в Гърция, проблемът не беше, че нещата не са се знаели, а че не е имало механизми за реакция. И реакция не е имало. Видяхме Има економически критерии, които са били на лице, но те не са били спазвани. А какъв е проблема? Къде е гаранцията, че за бъдеще тези критерии ще се спазват? Би ли могло а, да се избегне една а, криза в бъдеще? Вие имате много опит. Смятате ли, че инструментите, които са въведени в момента, Смятате ли, че кризата ще може да бъде избегната по този начин? Благодаря. И сега напред последният, записал се за изказване, Лорд а, Хаскъл от Обединеното кралство. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за организацията на настоящата конференция. Много обсъждаме бъдещето. Аз се чудя дали не сме забравили необходимостта от въвеждането и прилагането някои от съществуващите регламенти и правила. Например, много от нас са съгласни, че има много ползи от единия пазар. Това е добре за всички държави. А някои се оплакват, че много от правилата на единия пазар не се прилагат. И се чудя дали комисията и ние като национални европейски парламентаристи не бихме могли да дадем някаква практическа подкрепа, като например да консултираме потребителските организации, организациите на бизнеса, гражданските организации, за да могат те да се възползват от своите права като участници в единия пазар, така че да бъдат зачетени тези права. Може би бихме могли да организираме една конференция на ниво, а, на европейско ниво, за да говорим за европейските продукти, стандартите за безопасност, стандартите за качество. И по този начин, мисля, бихме могли да подпомогнем своите стопански предприятия. И това е едно практическо послание, което можем да отнесем със себе си вкъщи. И може би комисията също така би ни дала някои подсказки за, а, в тази посока. Благодаря. И сега думата на последният записал си се изказване, господин Масино Карваля от италианският сенат. След това а сега ще отстъпя председателството на моята, моят колега Мартинес Мартинес. Благодаря, господин председател. Аз имам два въпроса. Италианският сенат прие единодушно един документ по темата Европейско управление. И тук ставаше дума за един много важен въпрос, а именно за допълнителните индикатори за оценка на бюджетите на отделните държави и членки. Класическите индикатори за държавния бюджет не функционираха достатъчно добре, както видяхме. Кризата засегна някои от страните и то именно на базата на задлъж... а именно поради задлъжнявостта на тези страни. Оказа се, че индикаторите не бяха достатъчни. Индикаторите за състава на благата на капитала не бяха достатъчни. Освен това, Искам да се спра на това, което говориха френските колеги. Господин Таламасур също каза миналата година, че би трябвало да се свика една спонтанна конференция по въпросите на държавните бюджети. Трябва всички държави членки да намалят а, своите разходи, и това може да стане само чрез координационни мерки. Трябва ни една такава конференция. Трябва да организираме такава конференция. Какво смята комисията по този въпрос? Ние мислим, че една такава конференция може да е по-неформална и би могло по-лесно да се достигне до положителни резултати. Благодаря. Благодаря, колега. С това приключихме а, а, списъкът на записали се за изказване. Радвам се, че почти всички се придържаха към регламента за времето за изказване, а, така както се съгласихме предварително. И сега ще имаме възможност да чуем отговорите е, на първо на господин Барозо, председател на Европейската комисия, който ще зададе на някои от, от зададените, отговори на някои зададените въпроси. А, благодаря. А, и а, искам да поздравя председателя на съвета господин Летерам. А, трябва да кажа, че трябва да сме много признателни на белгийското председателство, защото неговата задача беше извънредно сложна. Свършена беше огромна работа по убеждение, по намиране на споразумение, на компромис. Защото намираме се в много деликатен момент. Економическата криза, влизането в сила на Лисабонския договор, и а, за това искам специално да изтъкна заслугите на Белгия и на нейният министър-председател. Няколко въпроси ми бяха зададени. А, много от тях се отнасяха до финансови въпроси. И данъчното облагане, например. Например, а, а, а, колегата от Латвия. Нашата позиция винаги била следната подкрепяме идеята за глобален а, данък върху финансовите транзакции. Европейският съвет се съгласи по този въпрос и междувременно утре Зара ще пътувам за Сеул и там ще представя именно тази позиция на Европейския съюз. Искаме подобен данък в световен мащаб. Има някои проучвания, възложени от комисията и смятаме, че ако введем подобен данък само в Европа, ще създадем проблеми с конкурентоспособността. Затова разглеждаме други възможности, както няколко от е, изказалите се депутати по време на този дебат споменаха. Това направи, например, колегата от Финландия. Господин Енеломе. В момента се намираме в положение, когато е, банките и финансовия сектор допринасят по-малко от другите сектори за нашата економика. И затова а, възможността за един данък върху финансовите операции, който да не е дискриминационен, отделно от така наречените банкови налози, които са по-скоро един вид осигуровка. А, за това подготвяме документ, подготвен от комисията, който ще предложи няколко възможни решения. Той ще бъде оповестен скоро. Колкото до данъчните ставки, тук ставаше дума и за енергийната инфраструктура. Да трябва да кажа, че днес след обед се среща колегиума на комисията и вероятно ще приемем пакет от, за енергийната инфраструктура в който в следващия четвъртък ще се вземе официално решение. И това е една от важните инициативи на комисията по отношение на общата европейска енергийна политика. Господин Балазевски зададе няколко души зададаха въпроси от Польша. Искам да приветствам активността на полските колеги а, там те ме питаха за координирането на данъчното облагане. А, не може да говорим за пълно хармонизиране на данъчните а, ставки на данъчното облагане в Европа. Няма наистина тук да разкрия нещо тайно, но в Европейския съвет, последното ни заседание, имаше продължение точно за формулировка за обща а, данъчна политика и а, хармонизация на данъчната политика и беше абсолютно силно отхвърлено от останалите. Това, което е важно за нас, за нашите малки и средни предприятия, е да имаме обща корпоративна политика, данъчна политика, освен координацията и взаимодействието. Според мен е възможно да има обща данъчна основа. Това ще улесни предприятията. Значи, може би не е обща данъчна политика, не е толкова хармонизация, но някакъв вид координация. А, имаше и доста въпроси, на които не мога подробно да отговоря, но нека кажа, че по отношение на общия пазар, единния пазар и акта за единния пазар, мога да отговоря на Лорд Хаскол, че това е една от нашите загрижености, една от основните загрижености. Как да комуникираме с а, обществеността? Ето защо помолих и господин Марио Монти да напише този доклад. Той е съгласен че обикновено хората не се влюбват в единия пазар. Може да се случи в някои държави, но не е общата, общия случай. Така че трябва да съчетаем идеята за пазарите с общественото мнение през потребителите. Ето защо ние много сериозно се консултираме и говорим с организациите на потребителите. И така идеята за единния пазар – Естествено, първо трябва да преодолеем първи а, препятствията и а, предизвикателствата, но също така трябва да имаме и политическата подкрепа от заинтересованите страни, защото иначе няма как да имаме единен пазар в Европа. Да, ще имаме за стоките, но не и за енергията, например. А няма как да градим доверие, ако не изпълняваме това, което сме заявили. Трябва вътрешно да го вярваме. Не можем да говорим и да обсъждаме с нашите огромни партньори навън за необходимостта да спазвате нашия единен пазар, като ние самите не сме го приложили на практика. Ето защо смятам, че това е изключително важен въпрос за бъдещето. А, има изключително голям потенциал за растеж в единия пазар и съм напълно съгласен с Лорд Хаскал, че е важно това, което вече имаме да приложим. Ето защо комисията е изключително решителна при прилагането на процедурите за нарушение при държавите, които не спазват правилата на единия пазар. Нека ви припомня, че в последните 6 години, ако не беше ролята на комисията, нямаше да имаме единен пазар. Защото особено по време на кризата имаше много силни тенденции да се слага в а, скоби а, единия пазар, да се а, така слагат а, под линия тези правила за конкуренцията за единия пазар. Това е много важно. Разбира се, в Обединеното кралство, за могат хората да разберат и да подкрепят идеята, а, трябва да е ясно, че един единен пазар изисква съответните институции. Няма как да има пазар, един пазар без съответните институции. Ролята на а, Европейския съд и на другите органи е изключително важна. Но за да задълбочим този единен пазар са ни необходими съответните средства и вие а, предлагате изключително прагматични такива и съответно това прави и комисията. Комисията го прави, може да се направи това и на национално ниво, да се а, увеличи нивото и да се разпространи имиджа на, на единния пазар, за да може, когато се а, обсъжда бюджета, това, което говорим а, обикновено е колко внасяме в бюджета, колко получаваме. А, една такава еквивалентност и съответствие. Но какво се случва в единия пазар също времено? Колко Заето сте създал този единен пазар. Точно това е логиката, която ни е необходима, когато разсъждаваме по финансовите въпроси. И по този начин аз отговарям и на въпросите по тези финансови теми, особено от а, чешкия парламент. В края имаше такъв въпрос, господин Бауер. Ние сме напълно наясно с трудната финансова ситуация, в която са нашите държави членки. И именно заради тези ограничения, строги ограничения в националните бюджети, ние повдигнахме въпроса за собствени ресурси. Не за да създаваме повече разходи, а точно защото държавите члени, членки са в трудности и не могат да допренесат същото ниво към европейския бюджет. И ето по този начин ние можем да се обърнем към нещо, което беше предвидено в договора от Рим. Знам, че е трудно. Трудно е в момента да се говори за данъци, допълнително облагане, но ние трябва да бъдем и честни със себе си. Ако искаме някакви цели да постигнем, то тогава ни трябват съответните средства и ресурси. Ето защо ние а, инициираме този дебат по един изключително конструктивен а, начин. Надявам се да избегнем националистичните тенденции в това отношение. Например, лесно е да се каже, че Европейският а, бюджет трябва да отразява националните бюджети. Трудно е да... Лесно е да се каже, че това просто така не е истина. Много е различен европейския бюджет. Ние нямаме задлъжнялост и а, дълг в европейския бюджет. Ето защо ние трябва да направим истинско усилие, тъй като повечето от нашите членове, държави членки, живеят с този дълг и с нереалистичните планове. Това е така. Това е прията ситуация. Но една основна разлика между европейски и националните бюджети. На второ ниво разликите са, че 50% от разходите на държавите членки са около или близо до а, брутни национален продукт или 50% от него. На европейско ниво става въпрос за 5,7, близо 6%. 5,7, 5,8. Това са административните разходи. А останалото са инвестиции. Става въпрос за инвестиции или в така наречените традиционни политики, като например селското стопанство, но и много важни инвестиции в нови области на Европейския съюз. Например, Лисабонският договор създаде да нови функции, които също трябва да се финансират. Това са логически доводи, но ние сме в трудни времена и в трудните времена и най-логическите доводи не могат да бъдат лесно прияти. Ето защо комисията ще продължи да се обосновава с тези логически доводи, защото ситуацията не е никак лесна в политически и економически план. Но не сега е момента да поставяме под въпрос това, което е най-голямо постижение на Европа. Например, единия пазар. Това е момента, в който трябва да останем заедно, да наблегнем на силните си страни, имаме парламенти не само на национално, на регионално ниво и принципа на субсидиарност трябва да бъде прилаган. Но нека бъдем откровени. В епохата на глобализацията, когато обсъждаме тези въпроси с Русия, с Китай, с американските си приятели или други големи сили, както например сега в Г-20, както ще обсъждаме, ако ние не се съберем заедно, нашето влияние е нулево. Дори и най-големите европейски държави нямат необходимите демографски, политически а, средства, които да им позволят да имат влияние върху глобалната економика. Но заедно, всички заедно, ви уверявам, че имаме а, това влияние. Ето защо трябва да осъществим тези средства на европейско ниво. На първо място единния пазар, но вътрешно да го разгледаме и да се ангажираме към него, също така и политика и координация на политиките, е необходима, като по този начин отговарям на въпроса на лорд Хейскинс. А, единната валута. Означава ли това повече интеграция в Европа? Да, това е очевидно. Това е причината, поради която сме тук сега. Ние идентифицирахме някои недостатъци на общото економическо управление, така наречения европейски семестър въвеждаме. Така че е, нашият паричен съюз без съответната економическа координация няма как да функционира. Повечето от държавите членки в Европейския съюз иска да се присъединят към паричния съюз. Една държава не желае. Това е Обединеното кралство, но много от тях вече хармонизират политиките в парично отношение с Европейския съюз. Както и Великобритания, разбира се, макар да не е член на Паричния съюз, е заявила, че е от тях, от техен интерес също така да има стабилност в еврозоната и да има положителни резултати в тази европейска зона. Но дали това ни харесва или не, сме много по-взаимозависими днес. С или без паричния съюз. Някои от държавите членки, които сега са изправени към пред много сериозни ам, проблеми, които имат а, държавен дълг, са в а, паричния съюз, други не са. Всъщност, а, това което обяснява тази логика, са новите условия в международната конкуренция, както и тенденцията в фискалната политика, която не е била устойчива в много от нашите държави членки. Абсолютно неустойчива. Ето защо трябва в този момент, макар много хора да се оплакват от пазара, но ако те нямат дългове, те нямат нужда да прибягват към пазарите. И така ние трябва да използваме този а, момент за фискални усилия, за реформа, така че Европа да стане конкурентоспособна в лицето на тази глобална ситуация. Говорихте за санкциите. Лорд Аскин също така говори за прозрачността и предоставянето на информация. Точно това се опитваме да постигнем. Нека ви припомня, че моята първа комисия предложи повече правомощия за Евростат, за да може да проверява текущата сметка и баланса по текущата сметка на държавите членки. Това беше отхвърлено. Реалността от Гърция беше такава. Данните, които получавахме, не бяха а, коректни. Това е жестоката действителност. Сега сме дали това предложение отново и то беше одобрено от държавите членки. Без тази прозрачност на информацията няма как да работи. Било то паричен съюз или какъвто и да било пазар. Трябва ни а, ясна информация, прозрачност между държавите членки и това е нещо, което ние сме решени да постигнем и смятам, че е от интерес от, на държавите членки и Европейския съюз като цяло. Господин Коштомиц а, каза някои а, интересни а, идеи, сподели за сериозността и спазването на а, правилата. Да, ние проявяваме изключителна а, бдителност по прилагането на договора и това може да бъде съвсем ясно а, обосновано. Причината е, че на нас ни е необходим постоянен орган за решаване на кризата. Но това не може да бъде постигнато поради решението в Германия. Значи в момента трябва да разясним една изключително важна а, алинея, която а, трябва да ни даде допълнително дори и правна яснота и сигурност. Вие разбирате това по-добре от мен. Никой не е изключително ентусиазиран от темата за реформа на договора. Все пак обаче та, това изменение трябва да бъде извършено и идеята е да бъде колкото може по-минимално като мащаб парламентът обаче има важна роля, тъй като всяко изменение на, закон, на договора трябва да бъде ратифицирано от на национално ниво. Мисля, че на този етап има възможност да се използва нашата нова система, така наречения европейски семестър, да се включат националните парламенти. Това може да стане през Козак. Основната среща на Козак през, в Унгария може да се а, занимава с този въпрос. Това може да се провежда и всяка година, ако желате. Това е един неформален начин националните парламенти да бъдат включени по-усилено. Знаете, че аз вярвам в ролята на националните парламенти. <clears throat> Дори и преди влизането в сила на Лисабонския договор, ние имахме вече наченки на подобна координация. А, а системата ни обаче е доста тежка и понякога много бавна. Е, е, не. Затова не е необходимо да създаваме нови структури съществуват коми... механизми. Имаме Европейската комисия, съвета, Европейският парламент, който взима съвместно решение по повечето въпроси. Вие, парламентите, контролирате пък своите изпълнителни власти, своите правителства. Но Лисабонският договор въведе определени процедури, които трябва да бъдат прилагани. Е, но сега искам да отговоря на някои от вашите въпроси, например господин Гареш. Наред с възможността за формално сътрудничество, стои възможности за неформално сътрудничество. Например, комисията не отдавна публикува на 27 октомври нашата работна програма за 2011, в която има пълен списък на всички, проблем, всички проекти, които ще бъдат изпълнявани през идващата година, следващата година, пък и ще продължат по-нататък. Ако националните парламенти искат, това дава възможност да започнат да обсъждат веднага най-важните проблеми в тази програма. По този ще има е, незабавен ангажимент, незабавно включване на националните парламенти в този процес, без той да бъде кой знае колко формален или официално, е, официално уреден. Сега пак към въпроса на господин Кареш. Мога да ви кажа, в момента сме направили предложението. За а, различията и между страните членки и макроекономическият надзор. Предложенията вече са направени и работната група на господин Ван Румпой се съгласи, а, по подобни предложения. А сега именно съветът и Европейският парламент, ако искат, разбира се, трябва да приемат тези предложения. Без определено ниво на обща координирана економическа политика, ние не можем да имаме стабилност на еврозоната. Тоест, валутният економически съюз а, са много важни. А, става дума за економически и валутен съюз, и паричен съюз. Но, а, това, което правим е в голям, в известен смисъл е революционно. Помислете си само. А, ще имаме една система, която е много по-тясно свързана. А, когато може с квалифицирано мнозинство а, да се е, е, взимат решения. И то това въжи и в други области. Европейският семестър, например, който ще помогне много за конкуренцията, като се зачитат правомощията на националните парламенти. Или предложението, което вече беше прието възоснова на докладът Ла Розьер, прият от единодушие с съвета, пък и в Европейският парламент, за да имаме вече от една-две години се искаше, а, а, обсъждаше тази възможност, мнозина смятаха, че няма да е възможно да се въведе подобна система на финанс, в финанс, европейските финанси. Тоест Европа вече а, а, дава правилни отговори на кризата. А, като приема било общности инструменти, било междуправителствени споразумения, за да може да отговори по-точно и по-последователно на въпросите, които се повдигат. А, малко дългичко говорих, но вие ми поставихте толкова много важни въпроси, че нямаше как другояче да им отговоря. И сега нещо накрая. Въпросът за стратегията за 2020 година, въпрос подигнат от нашият приятел, колега от Чешката република. Лисибонската стратегия беше добра но имаше слабости при нейното изпълнение, защото не участваха страните на, в нейното изпълнение на национално равнище. Ако а, вашите правителства, ако вашите парламенти участват в стратегията 2020, резултатите ще бъдат много по-добри. Това е което мога съвсем откровенно да ви кажа, след като а, съм работил а, вече толкова години в Европейската комисия, пък и като биш министър-председател на Португалия. Е, изпълнението зависи от вашата работа. Целите са начертани, резултатите ще зависят от това, е, което ще направим заедно, за да имаме една социална пазарна економика в Европа, по-добра от тази, която имаме сега. Благодаря. Благодаря, е, господин председател на Европейската комисия. Наистина говори дълго, но това, което каза, беше много важно. Конструктивно е, че парламента също е въвлечен в процедурата на взима решение. А сега думата има господин Летарн, за да може да реагира на въпросите. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък. А, а, подкрепям е, това, което каза председателят на Европейската комисия. Комисията е много активна в различни области и е, тя, разбира се, трябва да отговори на очакването и на Европейския парламент, и на националните парламенти, и на всички други економически субекти. Е, като се има предвид, че сега разговаряме за най-голямата криза от 1929 година насам. Съвсем накратко се спомена 4 или 5 пункта. Въпросът за така наречените банкови налози, така нареченият банк леви на добър френски, ако мога така да се изразя. Въпросът ще бъде разглеждан на следващия заседание на съвета ТЕКОФИН и ще се опитаме да намерим споразумение по него. Колкото до бюджетите, разбира се, трябва, както беше подчертано тук, те трябва да бъдат колкото може по-добре координирани, но а, данните а, относно бюджетната политика трябва да бъдат на разположение. Същото се отнася и до економическият растеж. И там трябва да използваме европейският бюджет. А, така нареченият е, инструмент за гъвкавост 0,1 до 0,3 от БВП да се използват гъвкаво. И тук именно Белгийското председателство в съгласие с другите страни членки е в момента разработва предложения, които може да се приемат дори не чрез единодушие, а чрез квалифицирано мнозинство, за да осигурим именно този марш за маневриране, за който споменавам за да може да помогнем по-добре на политиката на, за стимулиране на растежа. Колкото до економическата политика за 2, до 2020 година, много мнозина почетаха значението на тази економическа стратегия, но много пъти сме разговаряли по този въпрос. А, за нас, като ротационно председателство, пък и като правителство на една от членки, за нас ключово значение има за доверието в Европейския съюз тази стратегия, тази политика да бъде изпълнена успешно. Нейното изпълнение да може да започне колкото може по-бързо и то върху едни здрави основи. И затова ние настояваме пред комисията графикът за изпълнението на тази стратегия да бъде спазван колкото може по-стриктно. Това е много важен елемент и в работа на националните парламенти – националните парламенти трябва а, да отчетат, че тази политика има своето социално изменение, измерение наред с а, економическите цели, които си е поставила. Необходима е също така, наред с това, и една смела промишлена политика а, на а, ниво Европейски съюз, а, така както го правят с саксонските страни, нашите американски а, колеги. Трябва да укрепим промишленият капацитет на, на европейския континент, което ще създаде възможност за създаване на по-висока заетост и тази подобна а, смела промишлена политика, която ни е необходима, а, а, може да изиграе много важна а, роля а, в развитието на Съюза. За економически и финансов надзор. Е, знаем, че в миналото той не сработи така, както очаквахме. Заключенията на работната група е, са на лице, включително и предложенията на комисията. Трябва да е, работим на тази основа и колкото може по-бързо да създадем допълнителни инструменти и средства за надзор. Тези заключения трябва да бъдат е, превърнати в е, законодателни инициативи, е, които трябва да бъдат приети и въведени, изпълнени колкото може по-бързо. И накрая, както не един път Бългийското председателство е подчертавало, огромно е значението на развитието на единния пазар – Важно е да преодолеем някои тесни места в развитието на единния пазар, но и аз ще се присъединя към председателя на комисията, който каза, че ние като отговорни а, политици трябва да се опитаме да убедим общественото мнение в а, а, необходимостта да участваме заедно в изграждането на Европа. Защото економическите субекти и европейските граждани като че ли много малко, много слабо съзнават какви са предимствата на единия пазар, какви са предимствата на Европа. Какви са предимствата, които засягат тяхния всекидневен вседневен живот. И затова ние като отговорни политици трябва да работим за убеждаване на нашите граждани, за убеждаване на общественото мнение и когато става дума за економии, необходимо е, разбира се, да гарантираме съществуването на единия вътрешен пазар, където съществува свободен обмен, нещо, което страните всяка по-отделно не могат в никакъв случай да реализират. Именно за това е Европейският съюз. И трябва да кажа, че единия пазар трябва да направим всичко възможно, за да укрепване на европейската економика, за преодоляване на последствията от кризата и избягване на бъдеща криза. За това ще работят и страните членки и всички европейски институции. Затова настояваме върху сътрудничеството между националните парламенти, например за бързото изпълнение на решения, взети в съответствие с изискването на Лисабонския договор поздравявам ви за инициативата да се организира тази среща, на която можахме да разменим а, мисли по всички тези важни въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Летерм, господин председател на съвета. да няколко минути, когато приключим заседанието, е, ще ви благодаря, между другото, и на вас. Е, Вашата работа е, е задължителна, заслужава най-голями най-голяма похвала. Но, разбира се, не става дума за размена на похвали, но в случая те са напълно заслужени. И сега, колеги, Току-що чухме а, словата на председателя на комисията и на председателят на съвета и вървим към приключване. Заключителни а, слова са председателят, първо господин Демер и след това и аз ще кажа няколко думи. Тоест, говорителят председателят на заместник председателя на Сенат, Белгийския Сенат. Като а, представител на а, а, Белгийския парламент, а, а, за мен е много чест да бъда тук а, в Европейския парламент, а, дом на дем, европейската демокрация, чието промощия бяха особено у, усилени а, от Лисабонския договор. Присъствахме на един открит, богат дебат – а също така и чухме а, докладите на трите работни групи, които работиха с нощи. А, Бруно Тойбенс а, а, обобщи работата във връзка с а, развитието на Европа. Бъдещето е в зелената економика, в економиката основана на знанието. И е, трябва да започнем още от сега да мислим за бъдещето. И стратегията за 2020 година ще играе голямо значение в тази роля. Госпожа Беренс докладва за работа на втората работна група, която се занимава с бъдещото економическо управление на Европа. Днес а, а, европейското измерение на това управление придобива все по-голямо значение. Е, европейските е, институции и националните парламенти трябва да работят упорито по този въпрос, като зачитат всички изисквания на страните членки, нещо, което прави тази работа още по-трудна. господин а, а, Вила а, Жвано, докладва от името на Вила Жвана, докладва от името на третата работна група, за това как да завършим единият пазар, като се има особено важни са услугите, като има предвид тяхното значение в европейската економика. Разбира се, както беше посочено, трябва да избягваме и трябва да намаляваме колкото може повече бюрократичните пречки и тежести. Скъпи колеги, трябва да кажа, че за мен беше голямо удоволствие да изслушам председателя на Европейската комисия, господин Барозо, който с типичния си ентусиазъм призова а, за по-нататъчна работа за преодоляване на резултатите от кризата. Кризата не е приключила, но чрез финанс... реформирането на финансовите пазари и амбициозната програма за 2020 година, вече сме, казва той, на добър път, в правилна посока. Искам да добавя, а, че трябва, като работихме заедно, като изслушахме всички а, изказвания, трябва да продължим да работим по същия начин заедно и с Европейската комисия, и с Европейския парламент, за да преодолеем последиците от тази тежка економическа криза. Внимателно изслушах отговорите, които господин Барози даде на многобройните въпроси и да го слуша човек беше истинско удоволствие. Господин Летерм, господин министър-председател на моята страна, господин председател на съвета, а, вие познавате много добре този, Европейския парламент. Вие подчертахте, че за преодоляване на кризата трябва да работим за стратегията 2020, да контролираме пазарите, а, а, да работим за устойчив растеж. Не се съмнявам, че благодарение на общите ни усилия всичко това ще стане реалност. А, Споразумението за свободна търговия с Южна Корея показва, че Европейският съюз не се занимава само с вътрешната си политика, а също така и се грижи за своите отношения и с съседите си, и с по-далечни страни. Нещо, което ще ни помогне да преодолеем до край последиците от кризата. В заключение ще кажа, че днешният ни дебат доказва, че ние всички представители на националните парламенти и на европейските институции сме решени а, упорито да работим за преодоляване на економическата криза. И трябва да кажа, че за мен беше удоволствие а, да стана свидетел как въпреки нашите различни в много отношения становища, бяхме единни в главното. Това са заключенията, господин председател, което бих искал да направя на края на този дебат. Благодаря на всички. Благодаря, уважаеми колеги, приятели, дами и господа. Е, чухме изказването на председател на комисията, на съвета и особено изказването на колегата и приятеля Демер ми позволяват края на нашето мероприятие да направя заключението. Чухме докладите на работните групи. Два от докладите вече са раздадени. Третия доклад се пише в момента. И и всичко, всички документи ще ги получите. Искам в оставащите 4-5 минути да говоря за нещо, което е също много важно. Много конструктивно, с голям ангажимент и в много приятна атмосфера работихме тези дни. Европейският парламент и националните парламенти – се срещнаха, работиха заедно. Бе казано, че тази сесия бе организирана от комисията. Не. Европейският парламент организира това заседание и Белгийското председателство. Всъщност, ако някой заслужава поздравление, то тогава това са представителите и сътрудниците на Белгийския сенат и на Европейския парламент. Това са хората, които се погрежиха за логистиката и за организирането на нашата среща. И още нещо, което искам да кажа. Дискусията за сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти беше много продуктивна. От влизането на Лисабонския договор, нашата нова юридическа и политическа основа е на лице за това сътрудничество, след като 10-15 години бяха загубени и не можа да бъде създадена рамката, в която интересите на европейските граждани можеха да бъдат защитавани на международно равнище. И то от економическа и политическа гледна точка. Но сега това е възможно. След Лисабонския договор имаме тази възможност, но имаме и задължението да работим заедно, а именно Европейския парламент и националните парламенти. Това обаче означава, че националните парламенти са споменати 14 пъти в текста на договора. Аз като заместник-председател на парламента имам задачата да координирам връзките между Европейския парламент и националните парламента. парламенти. Подкрепят ме и още двама колеги и трябва да кажа, че беше много трудно да се постигне споразумение по Лисабонския договор между всичките държави членки. Но след споразумението е също така много трудно да се прилага това, което е записано в договора. Защото нещата трябва да се реализират. Членовете трябва да се прилагат. И това е което правим в момента. Мнението на националните парламенти са необходими при взимането на нашите решения. И това днеска го доказахме, но, това също, но тук също срещаме големи трудности. Опитваме се да ги преодоляваме в убеждението, че това сътрудничество е абсолютно необходимо. Поне това е обещението на Европейския парламент. Има редица неща, с които трябва да се съобразяваме. Например, факта, че Лисабонският договор дава а, голямо, отдава голямо значение на националните парламенти. Но това стана възможно благодарение именно на застъпничеството на Европейския парламент в договора. Националните парламенти се споменават много често, те получават голямо влияние, но това е заслуга главно на Европейския парламент, а не на националните правителства. Това го направихме именно с цел европейските граждани да знаят, че техните интереси са защитени до възможно най-висока степен. Прогресът на демократизация на Европа през последните 50 години се измерва именно на базата на допълнителните компетенции, които получава Европейския парламент за всеки нов договор. Това е мащаба, по който се мери демократизацията на Европа. По този начин ние виждаме какъв е, каква е степента на демокрация в Европа. И тази степен е отразена в Лисабонския договор. Тук обаче трябва да засегна и ролята на комисията. Ние искаме да се погрижим затова такива сложни текстове да намерят своето изражение в реалния живот, да стигнат до гражданите. За тази цел в Европейския парламент съществува специална група, именно групата за приложението на Лисабонския договор. Тук става дума именно за сътрудничеството с националните парламента. Аз председателствам тази група и като членове има и двама заместник-председатели на парламенти. Имаме и представител от всяка политическа група и от всяка комисия. Приехме един документ, който е ратифициран от компетентния орган на Европейския парламент и в този документ се казва, това не е това е официален документ, въпреки че е вътрешен документ, той не е секретен. Би било хубаво да се запознаете с този документ, защото е, този документ е познат на ръководствата на националните парламенти, но не, не, не зная дали депутатите, всички депутати го познават. Би било хубаво да се запознаете с него, за да знаете каква докъде сме стигнали с нашите идеи, какви идеи битуват в Европейския парламент по принцип и по какъв начин може да постигнем една по-голяма ефикасност в нашето сътрудничество. Така че това сътрудничество да протича гладко и ефикасно. Мисля, че срещата днес и вчера протече в много добра атмосфера. Естествено имаше критични гласове. За съжаление, недостатъчно колеги от националните парламенти бяха дошли. Имаше и недостатъчно колеги от страна на Европейския парламент. Не може такива важни заседания, които са толкова важни, които се състоят толкова рядко, да се провеждат паралелно с 20 други заседания. Естествено, трябва да се правят и други неща, но човек не може да бъде навсякъде. Така или иначе, това, което чухме тези дни, беше много вдъхновяващо. Това, което каза господин Жойе, а това, което чухме от съвета и комисията, беше също много интересно. Мисля, че това, което каза господин Жойе, е много важно и много интересно. И може да се каже, че най-лошото на кризата вече е преодоляно, Председателя на комисията също се изказа в тази насока. Много предпазливо, разбира се. Но е хубаво, оптимистично е да се чуе такива думи. В някои от държавите членки нещата са по-добре, в други ситуацията е по-сложна. Те са все още в криза и те са много загрижени как ще преодолеят кризата и как ще се придвижат в по-светлото бъдеще. Но на това всъщност беше посветена и нашата среща, как ще изглежда Европа след кризата. Това е което исках да кажа от моя страна. Говорихме за европейския семестър, за економическото управление, за данъчните рамки, за бюджетите, за социалните аспекти. Това са всичко неща, които са сложни, но мисля, че с общи усилия може да постигнем успех. Искам да благодаря на всички за вашето участие, за вашия интерес. И благодаря, естествено, на председателя на Европейската комисия, който стана до сега, до края, въпреки че има много други ангажименти. Благодаря. Уважаеми приятели, до следващото, ще се видим на следващото заседание. Ще помоля секретарията да, получ... да разпрати оставащите документи доклада на пилотната група в Европейския парламент. Важно е вие да получите този доклад. Важно е председателите на националните парламенти да се запознаят с съдържанието на нещата, на документите, които обсъждахме тук. Имаме много неща, които ни предстоят. Ето защо съдържанието на тези документи е важно. Това са 7-8 страници. които ще ни помогнат при обмена на мнение на следващото заседание. Благодаря на всички. Довиждане.